And it's time. Колеги, мисля, че е време. 15, 17, when yeah, you started. Yeah, we started 15.00. Yeah. Yes, welcome to this meeting. The Добре дошли, колеги. Това е третото заседание от новия мандат за нашата комисия, Комисията по заедост и социални въпроси. Имаме пълен ризиков режим, с изключение на фински и хърватски. Хърватски, хърватски не е част от нашия езиков профил. На второ място, може би някои от вас се чудят защо аз председателствам заседанието. За съжаление, господин Хендъл, нашия председател, е болен и няма да може да участва в заседанието, в заседанията за няколко месеца напред. Аз ще го замествам. Надявам се, че той скоро ще, со, ще оздраве и ще се върне. И така, това е причината, поради която аз съм на председателското място и ще се опитам да изпълнявам добре е задълженията на председател. Аз до момента не съм могла да се подготвя за това заседание, но ще направя най-доброто, на което съм способна. Казахме, че ще направим обща снимка на всички членове на тази комисия – но ще направим тази снимка, когато е, колегата се върне, председателят Хендел. А сега точка трета от дневния ред. Как да работим по-ефективно? с помощта на процедурата електронно заседание. Ние вече не ползваме информационни материали на хартиен носител. Искам да ви представя екипа, който ще ни въведе в тази безхартиена среда. Нямаме вече материали на хартия, те няма да се разпространяват на заседанията. Това означава, че ще работим повече с компютрите си. Госпожа Верби е ръководител на звеното и господин Дайн, който ръководи проекта, от службата по интернетни услуги на парламента да представят хартиената среда. След това може да зададете въпроси на колегите. Моля, имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз съм Вербе Къке, а моят колега седи от среща. Имаме проблеми малко с умрежаването, с кабелите, т.е. технически проблеми. Искаме да ви показваме какво се случва на екрана и тъй като този кабел тук не работи, трябва да се разпределим по този начин. Благодаря ви за възможността да представим процедурата електронно заседание. Е, за първи път представяме тази инициатива пред една комисия. Но както каза и вашият председател, ние започваме да се придвижваме към една безхартиена среда. Няма да има вече е, документи на хартия. Така че това е нова ситуация, нов начин на работа. И това, което прави парламента, е да предложи електронна система, електронни приложения, което се нарича, което се нарича електронно заседание и митинг. Документите естествено са важни за е, всички парламентарни органи, особено за комисиите. Те трябва да са на разположение колкото се може по-скоро. и за тази цел дне, в днешно време се използват компютрите. Развихме, разработихме това приложение в парламента, така че то да е насочено да задоволи вашите нужди. Приложението може да се достигне чрез Wi-Fi от вашите, от вашите компютри и телефони, мобилни телефони, таблети навсякъде в парламента, а също така е, приложението го имате и на вашия десктоп на компютъра. Имате схема за начина по който може да ползвате приложението. Вижте се стъпка по стъпка какво трябва да направите, за да достигнете до приложението от вашето устройство. Сега, с позволение от вашия председател, ще дам думата на колегата, за да покаже как точно се случват нещата. Благодаря. Това приложение означава, че няма нужда да инсталираме нещо допълнително, за да използваме приложението. То върви на всякакво устройство, десктоп, компютър или iPad или таблет. Е, може да напишете, ако искате, пишете с мен следния адрес на вашето устройство europarl.europa.eu черта и митинг. Това е адресът, след което натискате Enter. Тъй като приложението е вътрешно, само е, човек от Европейския парламент, служител, депутат. Само човек, който е регистриран в системата на парламента, може да достигне това е, приложение. Тук аз вписвам своите данни. Всички могат сега да видят моя код. Системата минава през нашия гейтвей. Това е сайт на Epinet. Първата страница на всички вътрешни ресурси. Първия път, когато се включвате в приложението, ще видите този слайд. Той ви обяснява стъпките. Може да изберете или езика, или комисията и да започнете. Това е тук кликвате за езика, след това имате избора, менюто за избор на комисия. Например, аз ще избера комисия по заетост и социални въпроси. Системата задава, да, ви дава всичката информация онлайн и а, е, актуализираната информация. Ако искате да разберете нещо 5 минути преди заседанието, то ще бъде качено тук. Нямате нужда от печатни материали, т.е. Отляво, тук имате, както отясно, ваше дясно, виждате дневния ред, а по-надолу в падащото меню имате допълнителна информация за отделните точки от дневния ред, докладчиците и така нататък. Тоест това е цялата информация, която по принцип се отпечатваше за работата на комисиите. Това е дневния ред, дневният ред. Имате и отделните документи, които могат да се достигнат. Те се достигат директно от тази а, страница. За всеки документ вие може да изберете език. Тук, например, ако аз се опитам да избера някой от документите. Ето това е проекто становище, точка 11 от днешния дневен ред. Ето, отварям я. И това е интерфейса, който ви показва, в, в който може да четете най-удобно. Ако искате интерактивна връзка, може да го отворите, да отворите документа в друг модус, т.е. може да го обработвате. Това е моето лично копие. Аз мога да променям неща, които искам и да ги запаметявам. Когато сте запаметили цялата тази информация, например, мога да си подчертая не тук нещо, да го редактирам, това е местно копие на документа. Това означава, че той само ваше и никой няма достъп до него. След като приключите с редакцията си, редакция, която по принцип се прави с молив или химикалка, може да изпратите този документ по имейл, например до колеги или до вашите асистенти. Просто трябва да напишете адреса, имейл адреса човекът получава целия документ и допълнителната информация, която сте добавили. Това по принцип е начина по който използвате това приложение. Естествено, същата процедура могат да приложи и при друга комисия. Ако колеги са членове на две комисии, те могат да, да получат достъп до документите на различните комисии. Ето, например, Юри комисията. Това приложение би трябвало да замени всичките печатни документи до момента Установило се, че сме печатили до 20 милиона страници на година. Това вече няма да е така. Има още едно приложение Ecomity. Мога да вляза във вътрешната страница на е, съответното, на съответната комисия. Там има много информация, която се отнася до работата на съответната комисия. Сега аз влизам от външен оператор, което означава, че вие може да достигнете до тази страница от всякъде. Не, нещата трябват малко дълго време. Ето, аз реших да вляза в а, страницата на Юри. Okay. So this is, is an intranet site that holds... Това е интранетна страница. Имаме 22 страници, които отговарят на всяка от комисиите. Тук отново може да се достигне страницата, т.е. информацията за членовете на комисията, за документите. Може тук да намерите всичката информация, която ви е необходима. При екомити имате информация, която се отнесе само до съответния ден. Например, днес мога да видя всички доклади. Има и документи по, в, на различните езици. Ето, имам тук за този доклад е, препратка към Ойл. Това е законодателната обсерватория. За работата на комисиите, значи, можете има, има т.е. имате два две приложения e комити и e митинг. А това беше до момента презентацията ми. С удоволствие ще отговоря на въпросите. If you have any questions... Ако имате въпроси, моля да ги поставите. Ако нямате такива, разбира се, има възможности по-късно чрез имейл да ги поставите. Ние сме на ваше разположение също да организираме информационни срещи обучение, ако това се налага, за да могат да бъдат използвани тези две приложения, които ще ви трябват по време на настоящия мандат. Благодаря, госпожа Кеке, господин Аглаги. Имате ли въпроси, госпожа Харкен? Кратък въпрос за паролата. Сигурно можем да, да си измислим собствена парола, но има ли някакви общи изисквания, да речем брой на знаците, цифри и прочие? Има ли някакви минимални изисквания за паролите, които трябва да се спазват? Има ли други въпроси? Не? Госпожа Кълке, благодаря трябва да използвате обичайната си парола за всички приложения вътре в парламента. Потребителското име, както и паролата, която обичайно използвате за достъп до мрежата на парламента. Благодаря ви. Преминаваме към трета точка от дневния ред – одобрение на протокола от заседанието от 7 юли и от 22 юли. Протоколите са в вашите папки. Ако нямате възражение, считаме, че тези протоколи са прияти. Не виждам такива възражения. Преминаваме към гласуването. you are all ready to vote on uh, the... Първо ще гласуваме общия бюджет uh, на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Всички раздели. Ah. there is a problem with the Spanish interpretation. Има проблем с испанския превод. Има ли испанска кабина? Можем ли да получим информация по въпроса? Да, сега работи. Channel 8 for those. Това е осми канал за онези от вас, които искат да слушат испанската кабина last time. We open the vote on the draft opinion by Mrs. Arena. Mm? And then it's with uh, Harris. Yeah. We open the vote on... Гласуваме по проекто становището на Мария Арена за общия бюджет. Параграф първи. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Първи параграф А. Кой е за? Против. Против. Въздържали се. Приема се. Първи параграф Б. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първи параграф А. Трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първи параграф Б. Има искане за разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Нека да проверим. Носите си картите за гласуване. Моля да гласувате електронно. Втората част.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 The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Първи параграф С. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Трябва да проверим. Моля, гласувайте с картите си за гласуване. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Доста близък е резултата, но се приема. Втори параграф. Седмо изменение. Кой е за?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 против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трети параграф отново. Единайсто изменение. С устно изменение. Няма възражения. But it's only one. You need three, three members. There's only one. Uh, so we, we... So we, are there more objections? Are there more objections? Има ли други, които са против? Повече от трима, което означава, че устното изменение отпада. Гласуваме първоначалния текст без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трети параграф. 12-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултатът не беше ясен, нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Параграф 3а, 13 то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. електронна проверка. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 3а, 14 изменение. с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 3б, 15 то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 3б, 16 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърти параграф, 17 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Устното изменение е оттеглено. 18-то изменение. първа част на 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че трябва да направим електронна проверка. Гласуваме 18-то изменение, първа част. Всички гласуваха ли? Благодаря. Приема се. Втора част на 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Всички гласуваха ли? Да, отхвърля се, бяхте прави. Четвърти параграф, 19 то изменение. Кой е за? Против? въздържали се. Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Приема се. Пети параграф, 20 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шести параграф. 21 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шести параграф. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 6а. 23-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Има един заместник в повече от групата на социалистите. Така че един от групата на социалистите трябва да извади картата си за гласуване. Нека да проверим резултата. Отхвърля се. Параграф 6а, 25 то изменение. Кой е за?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 Извинете, допусна грешка. Трябва да гласуваме параграф 6а, 24-то изменение, така че нека да започнем от начало. Кой е за 24-то изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме 25-то изменение. Кой е за? против, въздържали се. Електронна проверка, 25-то изменение. Всички гласуваха ли? Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме проекто становището с внесените изменения. По именно гласуване. Моля, гласувайте. За да е ясно за всички извън залата, кой как е гласувал. Край на гласуването. Приема се с 36 гласа за, 9 против и 2 въздържали се. Благодаря ви много. Сега преминаваме към гласуване на измененията към бюджета. Изменение 6500. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. електронна проверка. 6500. Всички гласуваха ли? Всички гласуваха ли? Коригирахте начина се на гласуване. Край на гласуването виждаме, че се отхвърля изменение 6500. 6501. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6502. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Електронна проверка 6502. Всички гласуваха ли? Благодаря ви. Приема се. 6503. Извинете, това отпада. Преминаваме към 6504. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Всички гласуваха ли? Благодаря. Приема се. 6505 отпада. Гласуваме 6506. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6507. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6508. Първо по цифрите. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Сега забележките с устно изменение. Има ли възражения към устното изменение? Няма. Гласуваме първо устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шестдесет и пет нула девет. Кой е за? против, въздържали се, електронна проверка. Всички гласуваха ли? Благодаря. Приема се. 65-10. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6511. Трябва да гласуваме 6511. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6512. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 65-13, кой е за, против, въздържали се, приема се. Не. Електронна проверка. 65-13 Всички гласуваха ли? Отхвърля се. 65-14. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултатът не е ясен. Нека да проверим. Всички гласуваха ли? Приема се. 65-15 Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-18. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка 6518. Всички ли гласуваха? Приема се. С един глас повече. 65-19 отпада. 65-20. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Има ли възражение към устното изменение? Няма възражение. Тогава гласуваме устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? електронна проверка. You have all voted. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 65-21. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. 65-21. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. 65-22. Отпада. 65-23. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 65-24 за, против, въздържали се, приема се. 65-25, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка. Всички ли гласуваха? Има един глас повече от заместниците от групата на социалистите и демократите. Сега всичко е наред. Отхвърля се. 65-26. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 65-27, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 65-28, кой е за? Против, Въздържали се? Приема се. 65-29. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. 65-29. Всички ли гласуваха? Благодаря. Приема се с един глас повече. Трудно е да се види с просто око. Отиваме на 65-32. Кой е за? 65-30 65-31 отпадат. Гласуваме 65-32. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че трябва да направим проверка. 65-32. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Резултата е ясен. 65-33 отпада. Гласуваме 65-34. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-35. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-36. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-37. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 65-38. Не се гласува. 65-39. Също няма да се гласува. Гласуваме 65-41. Първо, само по цифрите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-42. Също гласуваме само цифрите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-43 не се гласува, както и 65-44. Гласуваме 65-45. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Следва устно изменение от докладчика по становище. Имате ли някакви възражения? Не такъв случай гласуваме устното изменение за завишаване на цифрите. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-46 отпада. Не, всъщност трябва да гласуваме 65-46. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-47. Първо за цифрите. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. По забележките 65-47, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 65-48, кой е за, против, Въздържали се. Приема се. 65-49. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Отхвърля се. 65-50. Кой е за? Против? Въздържали се? Съжалявам, но трябва да направим електронна проверка. А, а, а. Yeah, I can see. Okay, you have all voted. Отхвърля се. 65-51. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 65-52 не се гласува. Така приключихме по проекта за изменения в бюджета. Преминаваме към гласуване на мобилизиране Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Гърция. Кой е за? Електронно трябва да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Техническа помощ. Кой е за? Всъщност, отново гласуването трябва да е електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Сега трябва да гласуваме мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Румъния. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Благодаря. Приема се. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Арагон, Испания. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за фирма в Нидерландия. Моля, гласувайте. Приема се. Мобилизиране отново на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Кастилия и Леон, Испания. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. това приключихме гласуването. Благодаря ви, че участвахте в а, моите първи стъпки като председател. Следващия път обещавам да е по-добре. now reached uh, Нарете точка 11 Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2014 година. Давам думата на господин Прието, който е докладчик. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. изготвихме едно първоначално проекто становище. Искам само да ви напомня нещо. Комисията по заетост и социални въпроси пое този доклад като част от европейския семестър – А, но това, което се опитахме да направим е а, да преценим какви бяха препоръките към отделните страни, а, за което трябваше да работим с Комисията по економически въпроси. Заради настоящата ситуация в парламента обаче се наложи да работим в подспецифични условия при изготвянето на доклада беше важно да засегнем повече мнението на останалите, за да има по-конструктивен диалог и да бъде по-задълбочен доклада. Идеята не е да се а, преценят просто националните програми за реформи, които вече са одобрени, а по-скоро да се опитаме да повлияем на а, следващата прогноза, на прогнозата на комисията за следващата година. Докладчика смята, че а, трябва да се направят доста промени някои вече са ясни а, и като цяло се радват на консенсус от страна на всички групи. Когато става дума обаче за заетостта и социалните условия в Европа, аз мисля, че нашата комисия трябва да се опита да подобри ситуацията и да а, засили текста. За мен това е критически момент в процедурата. Тази комисия наистина трябва да прати едно силно послание до комисията. Вече доста време повтаряме, че процесът не е достатъчно демократичен, че гласът на парламента не се чува достатъчно в националните програми за реформи. Имаме само 3-4 месеца, за да а, кажем какво е нашето мнение. А, системата за управление трябва да се подобри, да има по-добро представяне и по-солидна ликидимност. Иначе процесът не е достатъчно адекватен. за да гарантираме, че парламента не просто дава мнение, а също така ангажиран в вземането на решения. В доклада най-напред сме се опитали да преценим каква е ситуацията в сравнение с тази миналата година. Действително има леко подобрение на доста фронтове, особено по отношение на бедните, но в същото време ситуацията много се е влушила за ред европейци. Милиони хора с, с намалени заплати или пък не могат да си намерят работа или са на сигурна работа. Положението се влушава особено за младите хора, които са осъдени на безработица. Те са принудени да а, се съгласят на несигурна заетост. Ние трябва да гарантираме, че економическите показатели ще се подобрят, както и че Европейския съюз ще направи всичко възможно, за да излезем от кризата и то възможно най-скоро. Трябва да преследваме по-голям растеж, край на бедността и по-малко неравенство. Трябва да се опитваме да създаваме работни места и то не какви идеи, а такива, които са качествени. Трябва да използваме а, този инструмент през европейския семестър, за да се преборим за някакво подобрение в макроекономическите условия. Само така ще подобрим условията на живот за европейските граждани. Мисля, че имаме а, възможност да направим доста неща. Много а, предложения вече са одобрени от комисията и от а, парламента. На първо място да а, се обърнем към господин Юнкер и да заявим, че трябва да а, приработим националните програми за реформи. Трябва да се отървем от тази прекомерна политика на финансова дисциплина. Защото тя оказва огромен натиск върху нашите економики, както и върху самите граждани и техните животи. Имаме нужда от по-голяма гъвкавост, за да можем да създаваме работни места. Първото нещо, което трябва да направим, за да подобрим растежа, е да започнем да създаваме по-качествени работни места. Трябва да се опитаме да подобрим положението на обществения дълг. В този доклад настояваме социалните индикатори да не взимат предвид единствено плановете за реформи, а да взимат предвид и всички редовни препоръки, които комисията отправя към държавите членки. В нашата комисия много пъти сме казвали, че тези социални индикатори трябва да бъдат задължителни, както и макроекономическите такива. Това е изключително важно за вземането на решения. Те имат отношение към всички аспекти на економиката, както и пряко към живота на гражданите. Трябва също така да се а, погрижим създаването на работните места наистина да е в сърцето на всичките ни политики. Това, което предлагаме с този доклад, е една а, конкретна програма, която може да се разработи а, в ресора на всеки отделен комисар, така че да доведе до създаване на работни места. Имаме 10-11 милиона безработни в Европа. Това е едно от най-високите нива на всички времена. Има и огромна разлика в безработицата между различните страни, като например между Австрия и Гърция. И Европейския съюз трябва да се опита да се справи с това. Това трябва да е в сърцето на всичките ни политики. Създаването на работни места. Така че ние трябва да настояваме новите комисари да а, ни кажат какво мислят да направят по този въпрос, за да се раздвижи динамиката на заетостта в Европа. Същевременно ние искаме да развием онези инструменти, които комисията не използва достатъчно. Смятаме, че трябва да се създадат по-добри условия за младежката заетост. Имаме гаранцията за младеща, но на, там фондовете се насочват към държавите. Трябва да има някаква а, рамка по отношение на младежката заетост. Трябва да е ясно какво се финансира от а, фондовете на Европейския съюз и какво не. Смятам, че имаме нужда от повече средства. А, ще видите, а, само ако погледнете към това, което се случва с гаранцията за младеща и на следващия съвет със сигурност трябва да изпратим едно ясно послание за трагедията на младите и на безработицата, която цели при тях. Трябва да подобрим и промишлените политики, да се борим с социалния дъмпинг. Има и нещо, което не сме анализирали в достатъчна степен. Това е създаването, т.е. борбата с бедността сред тези, които а, имат а, работни места. Този феномен е изключително а, контрапродуктивен, а, тъй като хората са а, ангажирани, т.е. те имат работа, но същото време продължават да обедняват. Трябва да гарантираме, че хората имат достатъчно а, адекватно заплащане и достоен живот. Ето затова тези политики трябва да бъдат ревизирани и а, ние трябва да работим в посока всеки човек в а, Европа да може да си плаща сметките, а, да не се притеснява за доходите си от месец а, за месец и да работи според един общ стандарт за Европейския съюз, който е част от нашата идентичност. Би трябвало да можем да а, създадем нови програми, които гарантират, че а, тази бедност сред заетите вече не е такъв проблем. Това е другата страна на проблемите, с които се сблъсква младеща в Европа. След 3-4 години криза а, ние направим достатъчно. Затова в началото на този нов мандат на парламента и комисията, ние трябва да се опитаме да, а, дадем, да предложим по-добри решения за живота на хората, особено тези, които преживяват социални трагедии и страдат от економическите условия. Председателя, благодаря. А давам думата на докладчика Сянка. Вероника Фонтаня. Благодаря, госпожо председател. отново разговаряме за европейския семестър. Честно казано, аз исках да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Убедена съм, че а, това е един качествен, едно качествено проекто становище. А, ние сме работили заедно и преди и съм сигурна, че ще а, постигнем консенсус между политическите групи и това ще е в интерес на европейските граждани, както и в интерес на имиджа на парламента. Съгласна съм с а, всичко, което е споменато в а, това становище. Например, има една препратка на докладчика за, към социалното а, изключване, което според мен е изключително а, валиден коментар. А, има обаче и някои неща, с които не съм съвсем съгласна. А, становищите му по отношение на политиките на финансова дисциплина в много страни, както и а, увеличената бедност, свързана с социалната система. Имаме доклад от комисията. А, естествено, а, дисциплината, финансовата дисциплина не е цел само по себе си, тя по-скоро е средство което ни помага да подобрим ситуацията в еврозоната. Разбира се, тя има и възпиращ ефект. Днес ние се оказваме в ситуация, в която прогнозираме растеж във всички економики през 2015. А, предполагам, че преди две години нямаше да очакваме подобна прогноза. Докладчика спомена и още нещо, с което съм съгласна – а именно, че трябва да работим повече по социалните аспекти, да се стремим към повече растеж и създаване на работни места. За мен това е изключително ключова и важна цел. Естествено, допълнително не трябва да изпускаме контрола върху обществените финанси. Това е важно, защото иначе ще имаме проблеми. Вече много усилия са направени и а, би било жалко те да са на хаос. Мисля, че към този момент а, държавите членки вече имат малко по-големи маржове, когато става дум и, дума за бюджетите им, така че може да се отдели и повече за образование, а, за обучение, за, дигитална, за цифровата економика. След като внесем измененията си, ще стане ясно какво им предвид, но а, искам да кажа нещо за параграф 21. Там става дума за гаранцията за младеща, че а, държавите трябва да а, прилагат схемата за тази гаранция, с която съм съгласна. Но си мисля, че е а, малко сложно за държавите да се занимават с тези заявления с тези а, моби. Очаква се те да бъдат огромен брой. А, и това като а, само по себе си е добре, защото това е една а, висока цел, която си поставиме, само че не съм а, убедена, че ние ще а, постигнем а, цифрите заложени тук. В параграф 9 тук става дума за комисарите, а, които а, според докладчика трябва заетостта да бъде приоритет. Според мен е хубаво, че това е част от е, това становище. Поздравявам докладчика, че а, е, по инициативата и спомена това. В същото време обаче се споменава а, е, специален бюджет в този параграф, което е доста сложно. Не знам а, дали би могло да се осъществи. Нещо друго, което исках да кажа в а, параграф 5 а, за задължителните социални индикатори. Макроекономическите а, индикатори, това е всичко във връзка с параграф 13. А, разбира се, че трябва да се опитваме да избегнем а, прекомерен дефицит. Според мен трябва да а, обсъдим още малко тази тема. А, колкото до параграф 4, там става дума за истински социален стълб. В а, економически и паричен съюз. Това е доста амбициозна идея. Тук става дума и за социалното измерение и за как трябва да напреднем в това отношение, което е много позитивно послание, само че не съм сигурна дали е постижимо. Не искам да а, поливам със студена вода докладчика, но а, това е моето мнение. Искам да чуя малко повече изяснения от докладчика по следната тема. Когато говорите за по-добра законова рамка за движението на работна ръка през граница, за какво точно а, говорите? Говорите за командированите работници или за нещо друго? А, бих искал да чуя пояснения по тази тема. Благодаря ви много. Благодаря. var det skuggrapportören för ALDE-gruppen, Martina eh, Dlabajova, som har ordet. Varsågod. Thank you, Chair. Госпожа Лабаева. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че темата е много интересна. Европейският семестър е нещо много важно, неговите приоритети също. Благодаря на е, докладчика и с удоволствие бих работила с докладчиците в Сянка. Съгласна съм, че економическото възстановяване е все още много плахо. Докладчикът подчертава правилно факта, че Младежката безработица остава наша основна загриженост. Младежката безработица, особено в някои държави членки, е достигнала безпредседентни нива. Аз подкрепям инициативата на комисията, а именно да се проведат предложените реформи. Наскоро въведените реформи са разумни, но аз не зная дали наистина ще успеем а, да въведем тези, да направим тези изисквания задължително. Задължителни имам предвид точка Пета, не би трябвало да увеличаваме дълга и да увеличаваме задлъжнялостта за бъдещите поколения. Образованието, преквалификацията, това са ключови думите. Трябва да подпомогне малките и средни предприятия да се развиват. Трябва младите хора да получат по-добър шанс чрез мерките, които прилагаме. Благодаря.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 много неща могат да бъдат приветствани в проекто становището. Благодаря на докладчика за свършената работа. Както казах, много неща може да подкрепим. Разбираме, е, че трябва да се заложи на социалното измерение, е, то трябва да е също толкова важно, колкото и економическото измерение. Това са две важни измерения, трябва да ги укрепим. Ние приветстваме също така и адаптирането към стратегията 2020, 20, а не да имаме една, един альтернативен дневен ред. Подкрепям това, което бе казано за параграф 14, за е, преходните планове и устойчивото развитие. Освен това, националният демократичен дефицит, е, който се наблюдава в много държави членки, смятам, че е, това е също важен проблем. Развитието на националните планове. Това е също нещо много важно. Сега параграф 33. Националните парламенти са наши партньорите трябва да бъдат въвлечени в а, нашата работа и това понякога се забравя. А също така и гражданското общество. Него също не бива да забравяме. Има, е, това са хора, които са директно, които носят директно последствията от кризата. Важни са и инвестициите, говоря тук за точка 12, а също така и е, жилищната политика, достъпа до жилища. Това е също нещо, което може би може да бъде отразено по-силно в нашето становище. Но така или иначе ние подкрепяме общата постановка и смятам, че колегите, които работиха по досието, господин Фонтание и другите са много опитни в областта. Благодаря. Благодаря, госпожа, госпожа Джейн Ламберт. Госпожа Джейн Ламберт, а сега госпожа Рина Ронякар от Гуне. Гуе. Аз ще благодаря на докладчика за един чудесен доклад. Е, беше много приятно да се чете този текст. Много от проблемите бяха вече споменати. Искам да се спра най-вече на демократичните предизвикателства, пред които сме изправени. Е, тук има огромни последствия за обикновените граждани. Последствията са, че те, е, хората не могат да се грижат за своите семейства или защото са безработни, или защото получават прекалено малко пари. Ние ще представим определени изменения, за да подчертаем, че една държава членки трябва да може да има по-добри възможности за инвестиции в образование и квалификация. Така ще увеличим заедостта и благоденствието в страните. Благодаря отново на докладчика. Thank you. Uh, I'll give the floor to uh, Anthea McIntyre from the ECR group. Госпожа Макентайр от ЕКР. Благодаря, госпожа председател. ЕКР всъщност определи докладчик, не е определила докладчик в сянка за този доклад, така че като координатор аз благодаря на докладчика за становището, за изработеното становище. Какво искаме да постигнем? Проблемът е, че имаме различни идеи как да постигнем основната цел, към която всички ние се стремим. Опитът ни от последния мандат сочи, че може да обединим усилията си и така да постигнем положителни резултати. Но има и разлики в нашите мнения. Хубаво е, че има параграф 15, е, където ясно се говори за работа на час. Е, тук може би трябва да се говори за недоброволно работене на непълен работен ден. В моята страна е, тази, е, този начин на работа е нещо хубаво, особено за жените. Ако ние се отнасяме приоритивно към този вид работа, това не е, е добре за гражданите. Така че нека направим разлика между доброволното и недоброволно работене на непълно работно време. Когато говорим за еврозоната и не еврозоната страните, трябва да има мерки, които не са обвързващи за страните извън еврозоната. Имам резерви тук по тази постановка. Освен това, това, което трябва да направим в целия Европейски съюз е да улесним бизнеса да създават работни места. Това е послание, което е, съм изпращала и преди, но е, докладите от комисията, парламента и правителствата не създават работни места. Бизнесът създава работни места. Ето това трябва да направим, да улесним бизнеса да създаде е, заетост и растеж. Това е начина по който може да намалим безработицата и да намалим младежката безработица най-вече. Бих искала да включим този подход в нашата инициатива и ще помислим за докладчик в сянка, когато да номинираме, който да работи с другите колеги. Благодаря, господин Саймон. Благодаря, госпожо председател. Поздравления, вие се справите отлично при тези неблагоприятни обстоятелства. Искам да поздравя докладчикът за отличния му доклад. Измам няколко бележки по 8, 9 и 19. В 8 параграфа се говори за това, че трябва да се е, измерва по-скоро заетостта, не безработицата. В девети параграф е, се посочва, че комисията трябва да излезе с е, конкретен план за качествена заетост. В параграф 8 след като говорим какво искаме да измерваме, ние трябва да посочим да измерваме не само броя на работните места, а тяхното качество, защото в противен случай тази статистика ще е контрапродуктивна. Защото често става дума за нискокачествени работни места, експлуатиране на работници, недоброволно преминаване на непълен работен ден и прочие. Така че е необходимо да се измерва качеството на работните места. Докладчиката в сянка от НП спомена в параграф 19 по-добра правна рамка за трансграничното свободно движение на работници. Номинираният комисар говори за преразглеждане на директивата за командированите работници и говори конкретно, че трябва да има общи правила, които да се спазват от всички държави членки. В това становище като комисия по заетостта трябва да бъдем много категорични в това отношение. Благодаря. Госпожа Морбай има думата. Аз ще говоря на унгарски. Благодаря на докладчика. Според мен това е отличен доклад. Вие говорите за ценности, за система от ценности. Въпросът, който по същество поставите е следният каква трябва да бъде системата на ценности, на която се базира Европейския съюз. Правосъдие, справедливост, човешко достоинство. Вие говорите за конкурентоспособност, но това не трябва да е на всяка цена. Ние се намираме в глобализирана економика, това е една безжалостна система, всичко се е диктува отгоре и доста често се загърва човешкото достоинство и справедливостта. И така, това, което става съвсем ясно от становището е, че Европейския, в Европейския съюз много хора смятат, и виждаме какви са последиците от това, много хора считат, че Европейския съюз трябва да се съревновава с останалите части на света, да бъде конкурентоспособен части на света, където се плащат само по няколко долара на ден на работещите и условия на труд, които въобще не са приемливи. Тоест, ние трябва да се конкурираме с тях. Така че Европейския съюз се намира, според нас, на кръстопът. Трябва да се конкурира с други части на света, с други страни. А какво да кажем за най-бедните държави от третия свят? какво прави за тях Европейския съюз. Дали ние искаме да се базираме на нашите ценности, които са в основата на Европейския съюз, или пък да обърне внимание на въпросите, които очертавате в доклада си. Вашата позиция е ясна. Вие сте за справедливост, за човешко достоинство и това е съвсем категорично подчертано. Не, ние не искаме да се конкурираме на всяка цена. Не искаме да намаляваме принудително заплащането, да създаваме по-лоши условия на труд или пък да създаваме голяма група на работещи бедни хора. Това обаче, за съжаление, преобладава в Западна Европа, както и в някои е, други страни. В е, становището се подчертава и това, че има значителни разлики между държавите членки от първа категория и тези, които се считат е, за държави членки от втора категория. Вие не говорите за колонизиране, това са думи, които аз използвам, а не вие. Аз съм от Унгария, познавам тази страна, но нека да погледнем и към Португалия и други страни. Нашите граждани отиват масово в други държави, към Бог, месеца се в по-богати държави, за да намерят работни места, често са обект на експлоатация, разделят се семейства. Това се наблюдава тук в Европа. Споменах е, заплатите. Има огромни разлики в заплащането е, в богатите страни от първа категория и по-прави от втора категория. Да сравним Унгария и Австрия. Има само 50 км разстояние между големите градове в двете страни и има огромно разминаване в условията на труд, които се предлагат е, в фирмите в Австрия и в Унгария. Трябва да има равно... равноправие между различните социални групи, между половете, както и между държавите. Не можем да допуснем такова драматично разминаване в заплащането или в условията на труд. В държавите членки се предлага от докладчика, за да се избегнат огромните разминавания, разлики, трябва да се въведе минимална заплата, която да е около 60% от средната. Не трябва да се допуска да се заплаща по-малко от 60% в никоя държава членка има фирми, които имат клонове на, в различни държави членки и не бива да се допуска една фирма, която има клон в Унгария, да плаща по 60% от заплащането, което получава, да речем, работниците в нейния филиал в Германия. И нека да имаме всичко това предвид, когато говорим за справедливост и човешко достоинство. Следва да отчитаме и това, което очертах току-що тук. Благодаря, господин Балас. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да поздравя докладчика за това, което беше казано и което беше написано. Ние трябва да имаме предвид, че МВФ председателят на ЕЦБ, множество економисти, специалисти в, по макроекономика подчертават, че проблемите не са само при нас. Необходимо е да е активна политика на Европейския съюз и фондовете, с които разполагаме, по-скоро показва, че ние се намираме в рецесия. Необходимо е да се осигурят тези 3 милиарда, които бяха обещани. Европейския семестър за сега не очита тези проблеми. Има битка, свързана с показателите, съгласно тяхната иерархия. Ние не можем да се ориентираме съвсем. Трябва да се запитаме не само за какви показатели става дума. Проблемът опира по-скоро до това как се разпределя създаваното богатство. Трябва да видим какви са условията, на труд и това, че имате работно място, не означава, че непременно ще имате добро благосъстояние. Има економически, социални показатели. Ние като социална парламентарна комисия трябва да проявяваме интерес към всичко това. Трябва непрекъснато да повтаряме, че парламентът трябва да взема съвместно решения с съвета по тези въпроси, за да не остават нещата само на ниво добри намерения. Благодаря госпожа Ясловека. Благодаря, госпожо председател. Искам поздравя докладчика за отличната му работа. Мисля, че подходът, който прилага е цялостен, обхваща заетостта, социалните аспекти, особено в контекста на приоритетите на европейския семестър. Съгласна съм с колегата Лопе Фонтен. Искам да спомена нещо в допълнение към казаното от нея. Съгласна съм с точка 9, свързана с заетостта. Това трябва да бъде приоритет. Европейската комисия трябва да изготви амбициозна стратегия. Увеличаването на заетостта обаче трябва да е резултат най-вече от економическия растеж, а не резултат от написани стратегии. Всички комисари трябва да поемат ангажимент да подготвят планове за действия за увеличаване на заетостта в сферите, които са в техните ресори. И комисарите трябва да бъдат запознати с този въпрос. В точка 19 са очертани и някои опасни тенденции, които следва да имаме предвид, свързани с качеството на работните места и а, фиктивна заетост. Ние започнахме обсъждането на тези въпроси в предходния мандат. Проблемата за командированите работници е доста сложен. Ние трябва да избегнем на всяка цена фиктивната заетост. Работа на непълен работен ден трябва а, към нея да се преминава доброволно за да не се нарушава свободата на вътрешния пазар. Считам също, че намаляването на средствата за наука и образование е нещо, което би имало изключително отрицателен ефект. Когато говорим за образованието, трябва да видим по какъв начин можем да приведем на практика ефективни ефективни мерки. Има също няколко забележки по точка 5 за задължителните показатели за заетостта, както и социални показатели. Аз не считам, че към настоящия момент това е добро решение, защото пазарите на труда, политиките на заетостта на държавите членки са много различни, те са в компетенциите на държавата членки на 23-та точка не считам, че всеки стаж трябва да бъде заплатен. Не ми харесват а, такива формулировки, като подходящи или а, прилични, тъй като това може да доведе до объркване, що се отнася до правните актове, тъй като са доста общо формулирани. Позваваме се също на достойни условия на труд, това може да доведе също до упрестенчески тълкования. И още една по-обща бележка. В много от правните актове ние сме предвидели задължение държавите членки да поемат определени отговорности, да предприемат ответни действия, но следва също да имаме предвид какви са задълженията на заетите и на работодателите, тъй като качеството на прилагане на нормативните документи зависи от работодателите и за това трябва да подчертаем и тяхната отговорност, както и отговорността на работниците. Господин Симон говори за точка 19, където се говори за преразглеждане на директивата за командированите работници. Господин Юнкер каза, че трябва да се внимава относно прилагането на тази директива. В предходния мандат ние приехме директива за изпълнението и трябва да видим по какъв начин тя се реализира на практика сега. Благодаря, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Искам да привлека вашето внимание към точка 13. Тя призовава комисията спешно да изключи продуктивните инвестиции в сферата на образованието, науката и развитието от целите, свързани с дефицита, определени от Европейския съюз и националните разпоредби. Значителното увеличаване на инвестициите на национално ниво е начин да се насърчи заетостта и растежа. Европейският семестър, документът, който е пред нас в точка 3, говори за национални програми за реформи, както и за целите, които си поставят държавите членки, които се разглеждат от Европейската комисия като се отчита и процедурата за прекомерно висок дефицит. Когато държавите изготвят бюджетите си за следващата година, а те сега се намират именно в подготовка на тези бюджети, на практика ние трябва да им осигурим гъвкавост да увеличат разходите си за инвестиции. Аз поставям този въпрос, госпожо председател, във връзка с по-широкия въпрос за сближаването, кохезионната политика на Съюза, която беше преразгледана за периода 2014-2020. Има доклад, който беше представен днес от представители на Европейската комисия пред Парламентарната комисия по регионално развитие. Кохезионната политика се посочва като един от трите стълба за заетост, растеж, заедно с фискалната консолидация и структурните реформи. Комисията силно подчерта, че кохезионната политика – трябва да се счита за политика, която осигурява инвестиции, финансиране, особено в държавите, които съществено съкратиха, съкратиха инвестиционните си програми, за да могат да се вместят в ограниченията наложени върху дефицита, който могат да имат. В точка А на този добре изготвен документ се говори за спешните мерки, които са необходими. Посочва се също, че Европейския семестър ни отдалечава от постигането на целите в областта на заетостта и растежа, които са заложени в стратегия 2020. И така, без да се справим с задълбочаващите се различия и стагнацията, дефлацията, която обхваща европейската економика, стратегия 2020 става все по-неизпълнима. Нашата парламентарна комисия има спешната мисия да каже на Комисията по економическите и парични въпроси, че не може да се допусне да се продължава както до сега. Благодаря. Thank you. Благодаря и на вас. Джейн Колинс. Благодаря, госпожо председател. Искам само да използвам тази възможност и да благодаря на докладчика за а, отличната му работа по това становище, но има доста точки, а, по които искам а, да кажа няколко думи. Най-очевидното нещо за мен, а, по което трябва да поговорим е точка 12 според която господин Юнкер трябва да задели а, невероятните 300 милиарда евро. А, за мен е трудно дори да си представя тази сума. И искам да знам едно нещо. Откъде очаквате да се вземат тези пари? Парите не растат по дърветата в парламента, може би до някъде е така, но все пак те трябва да се вземат от някъде, от семействата на дънакоплатците, от хора, които имат да плащат сметки, от възрастни хора, които се опитват да преживяват е, с пенсиите си. Това са обикновени хора, които е, наистина изпитват трудности и се опитват да издържат семействата си. Но не говорим само за бюрокрация. Никой в а, реалния свят не би подкрепил а, изхарчването на такива суми. Дори те да са подкрепени с изключително солиден план. В а, параграф 18 вие говорите за мобилността. А, мисля, че тук става нещо, дума за нещо като а, иммиграция при отворени врати. Миналата година въпросният портал, за който а, вие говорите, обяви 18 000 работни места в Великобритания. Там обаче имаме също така 1 милион безработни млади хора. И вие продължавате да твърдите, че ние трябва да улесняваме европейските иммигранти, които да дойдат при нас и да си намерят работа. Трябва ни контрол върху иммиграцията. И то благодарение на австралийската точкова система за визите. Не ни трябва политика на отворените врати. И накрая искам само да подчертая нещо от параграф 19. Той като цяло призовава за минимална работна заплата в Европейския съюз и по-силно законодателство, което облагодетелства свободата на движение. И именно това а, накара хората да гласуват в последните евроизбори и те гласуваха против, както хората в Европейския съюз, така и в Великобритания. Те искат по-малко разходи от страна на Европейския съюз, по-малко законодателна мощ и по-малко правомощия за Европейския съюз. Очевидно, обаче тази комисия не го е разбрала. Благодаря ви. Благодаря, господин Лопес. Имате думата. Съвсем накратко. Искам да поздравя Серхио Готиерес, който е докладчик, за отличната работа, която е свършил по това становище. За мен а, то демонстрира колко ще е важен разговора при нас, дискусията в следващите няколко, а, месец, в следващите няколко месеца по отношение на а, трудовата политика, економическата политика на Европейския съюз. През септември данните за цяла Европа а, излязоха и бяха доста неприятни. Те демонстрираха а, социалното а, положение, липсата на справедливост и равенство и така нататък. Те също така показаха, че нашите действия не са ефективни спрямо проблемите, които имаме тук. Финансовата дисциплина и коктейла от мерки в това отношение, би трябвало да повишат конкурентоспособността, но не е така. Напротив, те ни докараха до доста проблеми. Оказва се, че те не са ефективни и са особено нечестни, когато гледаме от гледна точка на трудовия пазар. Колкото до макроекономическите показатели, погледнете потреблението на вътрешния пазар – държавата е а, в позиция да се а, намеси на пазара, но де-факто това не води до по-голяма конкурентоспособност. За съжаление, а, нищо от тези мерки не носи резултат. Напротив, затъваме все по-дълбоко. Имаме Бедности, все по-високи нива. Имаме обществени услуги, които са, се разпадат. Имаме нечувано безпредседентно неравенство, което е изключително притеснително. Следователно, нашата комисия трябва да изпрати много ясно послание в това отношение. Това економическо а, приспособяване не бива да се случва само от а, страната на а, предлагането, а и на търсенето. Говоря за заплащане и така нататък. В е, това трябва да се съсредоточим. От е, новата комисия получаваме нови сигнали. Напоследък е, виждаме доста различни неща, но все пак трябва да гарантираме, че те ще бъдат подплатени с действия. Надявам се, че нашите политики за бъдеще ще бъдат базирани на ценности – защото в противен случай а, хората ще си помислят, че ние нямаме никакъв проблем с недостойното, недостойния начин, по който те са третирани. Благодаря. I would uh, only, I would like to notice... Аз искам само да отбележа, че през последните пет години, по време на економическата криза, броят на новосъздадените така наречени места, гъвкави работни места, които често са свързани с бедността сред заетите, та този брой е много по-висок сред жените които имат деца и търсят работа. В много случаи се оказва, че тези работни места а, се а, предлагат на хора, които всъщност не ги искат. Благодаря. А сега давам думата на господин Юте от Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства ангажимента на вашата комисия в европейския семестър. Парламента има изключително важна роля и а, комисията внимателно слуша какво имате да кажете вие. Това сега е по-важно от всякога. Дискусията днес а, показва колко е важно това, особено когато имаме огромни и сложни предизвикателства в началото на мандата си. Европейския семестър 2014 се провежда за четвърти път и се вижда, че има резултати, но те не са достатъчни. Ефективността от, на европейския семестър зависи от прилагането на неговите резултати. И всъщност това окончателно решава доколко е ефективен той. Ето за това комисията миналата година засили наблюдението на това как се прилагат реформите и препоръките към отделните страни. Проведени бяха и много повече срещи с страните членки. Комисията ще продължи да следи отблизо прилагането на реформите в съответствие с договора. В следващия европейски семестър ще работим с нова комисия. Предвижда се следващия цикъл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 данните, които а, получаваме в резултат от наблюдението. Председателя, благодаря. Няколко а, думи от докладчика, след което можем да приключим темата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги от комисията за вашите коментари, които бяха доста. Очевидно, за мен като докладчик това е изключително а, полезно, защото мога да разбера какво мислите вие. Доста от политическите групи се изказаха, както и а, просто колеги от комисията. Смятам, че е важно да знаем, че а, този доклад трябва да изрази мнението на всички нас, не само моето. Целта на упражнението е да постигнем обаче добър а, резултат при гласуването. Искам да съм сигурен, че това, което а, напиша в крайна сметка в това становище, ще представя мнението на комисията. Имаме определени цели, които сме си поставили и вече няколко години работим по тях, така че трябва да а, направим а, малко усилие и да постигнем а, едно съгласие. Според мен трябва да сме ясни, трябва да сме открити в дебата, трябва да имаме открита и честна дискусия. Тоест, когато мненията ни се различават по отношение на финансовата дисциплина или а, тази или онази мярка, не бива да мислим единствено за а, доктрината. Трябва да имаме предвид какво се случи през последните пет години, какво чухме от различни международни институции. Всички тези организации казват, че Европейския съюз е приложил твърде голяма финансова дисциплина и се държи твърде строго. Тоест, ние трябва да преосмислим този подход. Трябва да видим какво сме свършили до сега. Имаме все пак доста съкрещения, толкова много съкрещения. Имаме много средства, които сме спестили. И въпреки това, все още не можем да постигнем целите, които си поставихме преди 4 години. Благодарение на това, че бяхме толкова строги, обаче доведохме до голямо неравенство. И все пак, дори не сме намалили значително бюджета, бюджетния си дефицит. Всеки път, когато а, ние правим съкръщения, ние допринасяме към рецесията в Европа. Така че нека да е ясно следното. Аз не съм против а, финансовата дисциплина само по себе си, а против прекомерната финансова дисциплина, защото от нея страда населението. Все пак това е комисията по заетост и социални въпроси и трябва да а, изпратим ясно послание – ние имаме нужда от правилното лекарство и то в правилните дози. Не можем да продължим в този дух и просто да прилагаме автоматично финансова дисциплина. Защото стигаме до резултати, които вече всички виждаме око и всеки ги критикува. Госпожа Колинс порано а, каза, откъде ще вземем а, толкова много пари? А, факта, че ние взимаме а, тези пари от джобовете на данакоплаците не е съвсем верен. Все пак има доклад, в който проучванията показват, че трябва да бъдем по-гъвкави, когато става дума за дефицит. И да гледаме по-дългосрочно на нещата. И ако успеем да направим това в Европейския съюз, ще имаме по-големи спестявания в еврозоната и тогава ще можем да инвестираме повече не, ни, а, не са необходими само някои мерки. Трябва да направим всичко възможно, за да увеличим инвестициите и да ги инвестираме по-добре. И още нещо, което спомена госпожа Лопез малко по-рано. Ставаше дума за а, социално изключване и така нататък. Златното правило тук е следното. Обществените институции, европейските институции, и държавните институции трябва да създадат среда, която да насърчава економически растеж. Трябва да се създават економики, които да са благоприятни за малките и средни предприятия. В същото време необходими са и политики, които да окоръжават образованието, цифровата економика, социалните иновации и европейските институции трябва да помагат. Разбира се, има механизми за спасяване на определени държави. Но нека да погледам към това, което се случи в Испания, например. Там бяха инвестирани милиарди, за да се спасят а, банките. Защо не може да се подходи по различен начин към тези а, проблеми? Вместо да взимаме а, тези пари от образованието за тези механизми, да се инвестира повече в тях. Има повече от 20 страни членки, които са намалили разходите си за обучение. И в същото време дефицита им не е намалял. Тоест, това е безсмислено. Трябва да подобрим ситуацията. Трябва да инвестираме повече в иновации и образование. Затова нека просто да създадем съответните механизми. Според мен това е което трябва да направим и ни трябва единствено политическа воля разполагаме с договорите, с разпоредбите и трябва да ги спазваме. Но в същото време можем да сме както по-щедри, така и по-гъвкави в нашия подход. Сега няколко думи за гаранцията за младеща. Някои от депутатите в тази комисия вече са се обръщали към Европейската комисия по въпроса, нещо като предварителна оценка. А, те казват, че също са загрижени и се притесняват за времевата рамка, в която се развива всичко. Понякога обаче политиките са предварително решени, а в същото време не са особено ефективни в борбата с безработицата. А тук говорим за парите на накоплаците. Те трябва да бъдат похарчени разумно и ефективно. Ако това не е така, просто не подобряваме ситуацията. Това не е политика, която решава какъвто и да било проблем. Тоест, да, трябва ни някаква гъвкавост, но тук става дума за европейски средства, т.е. имаме нужда от солидни политики, които да помагат за създаването на а, работни места. Трябва ни и а, политическа воля да увеличим бюджета в някои области. И всичко това трябва да се случи доста бързо, поне аз така мисля. Съгласен съм с доста коментари, които чухме днес. Според мен трябва много да внимаваме с качеството на работните места, особено през следващите няколко години. През последните 4 години, например, видяхме че всъщност се използват а, грешните мерки, че не, не успяваме да постигнем никакъв резултат. Проблема с бедността, с а, работещите бедни, с а, хората, които работят недоброволно на непълен работен ден. Всичко това е свързано с а, задоволството от работата има и ужасно много хора, които се декларират като самонети, но реално не са. Всичко това са проблеми, с които трябва да се заемем. Още едно, още един коментар, който чухме, по който искам да коментирам. Да, бизнесът създава работни места, но ние трябва да се а, погрижим това да се случва ефективно. Действително, прекомерната финансова дисциплина всъщност води до проблеми и разбива иллюзиите на хората. Европейските работници вече не вярват в модела, който Европейския съюз им предлага. Тоест, ако можем да помогнем на създаването на работни места, това може би е един начин да намерим решение. Нека да не забравяме, че това е изключително ключов момент – Европейските граждани трябва да се чувстват като част от решението. Тоест, ние трябва да гарантираме, че Европейския съюз помага на бизнеса да създава работни места и в същото време гражданите получават достойни условия и заплащане. И има някои а, линии на дебат, които са доста популистски и трябва да внимаваме и да страним от тях. Те са свързани с националните стратегии. Това няма връзка много с моето становище, но все пак исках да го отбележа. Защото чухме днес подобен тон. Като докладчик аз искам да насърча диалога и обмяната на мнение, дори и те да са а, доста крайни. Аз съм за това, но не съм съгласен с а, демагогския подход. Познавам хора, които биха искали да използват економическата криза за а, собствени цели, но аз мятам, че нашият дебат не бива да отива в тази посока. Никой не говори за политика на миграция на отворени врати. И според мен това е притеснително. В момента европейската миграция се бърка с а, проблемите, които имаме на работния пазар. Не може да се объркват така нещата. Това са различни концепции, различни проблеми и е доста популистко да се свързват по този начин. Говорим за създаване на трудов пазар, който е единен за Европейския съюз. Това е инициативата, която ние искаме да преследваме и да насърчаваме. Не става дума само за свобода на движението, става дума и за това да гарантираме правилните условия за работниците. Ние действително а, даваме възможност работниците да са мобилни, но има и определени проблеми, които са свързани с това. Когато те преминават през граница, това, което трябва да направим, просто е да погледнем към проблемите и да се опитаме да ги решим. Не става дума просто за емиграция. Все пак това е единен работен пазар. Това се опитваме да построим и това е тази Европа, която, в която много от нас искат да живеят. Не гоним а, конфронтация, не се опитвам да направя това в тази среща, но исках да го кажа. Благодаря. Благодаря ви за тази интересна дискусия. Крайният срок за изменения е 9 септември. Тези изменения ще трябва да бъдат само на английски язик, заради а, това, че нямаме твърде много време. Следващата, следващата ни среща, следващото заседание ще бъде на 29 септември. Ще се видим на 29 септември. Благодаря ви за, тази, за това заседание.